Колеги. Готови ли сте, уважаеми колеги? Много работа ни предстои. Всички ли си носите картите за гласуване? Както знаете, гласуването по доклада на колегата Зоана се отлага. Затова ни остават две досиета за гласуване. Първото е доклада на госпожа София Рибейро и втория доклад Анжелик Деле и тя е тук. И така, ако сте готови и сте, вклю... и сте въвели картите си, можем да започнем. Започваме с компромис Едно. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Гласувайте. Votato tutti. Chiusa la Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Компромис 3. Начало на гласуването. Всички ли гласувахте? Поздравления! 30 на 30. Компромис 4. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край. Компромис 5. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Компромис 7. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Компромис 7. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се компромис номер 8. Моля, гласувайте 8 изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Капуто и други. По именно гласуване, моля гласувайте. Против, въздържали се, приема се. Изменение 18. За. Измерение 18. Скот, като бранен и другите. Има искане да се гласува втората част, затова гласуваме 18-то изменение. Кой е за? Против? Има нужда от електронно гласуване. Моля, гласувайте 18-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. И извинявайте, отхвърля се. Изменение 28. За. Против.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 36-то измерение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37. За. Против. Въздържали се. Тук нещата са по-неясни. Нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте.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 68 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, трябва да направим проверка по 70-то изменение на господин Неков. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 72.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 да направим проверка по 76-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 79 капуто за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега окончателно гласуване по становището с измененията електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Следващото досе, което ще гласуваме на Анжелик Дела е, която не иска думата, затова преминаваме веднага към гласуването. Един момент да се сменят представителите на секретарията. Готови ли сме? Votiamo sul rapporto annuale sulla competition. Гласуваме годишния доклад за политиката за конкуренция. Компромис 5. Гласувайте пети компромис. Край на гласуването. Голямо мнозинство. Компромис 4. Гласувайте. Четвърти компромис. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Гласуваме 6 компромис. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 47. Вегас. Поименно гласуване. За, против, въздържали се, отхвърля се. Измерение 56. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8. За електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 64. Поим за. С вдигане на ръце, извинява се председателя. 65-то изменение. Дантен за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 на господин Буда за, Против. Мисля, че се отхвърля, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 69-то измерение с вдигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към компромис 9. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля, гласувайте 10 компромис. Край на гласуването. Приема се. 83-то изменение на господин Неков. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 11. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 85-то измерение с дигна ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, отхвърля се. 98. С на ръка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 93. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега съображенията. Компромис е един. Компромис първи. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. С ръка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9. Скот. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1. Изменение 11, извинявайте, за, против, въздържали се, приема се. 12, за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. Гласувайте.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 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване на становището с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Поздравления за докладчика. Анжелик, искате ли да кажете нещо? Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, които участваха в работата по компромисите. Радвам се за е, производителите, за които създадахме нови перспективи е, посредством работата, която свърши нашия парламент в областта на политиката за конкуренция председателя. Стигаме до последната точка в дневния ред. Съвместно съвместна дискусия, съвместно публично изслушване на комисията за селско стопанство и контрол на бюджета. Сега ще изчакаме председателката на комисията по бюджетен контрол. Работихме много бързо, а все още не е пристигнала председателката на комисията по бюджетен контрол.